So, dear colleagues, um, it's a pleasure. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да съм сред вас. Надявам се. Лятото е преминало хубаво за всички вас. Може да започнем работа. След заслужената ни почивка. Аз малко пострадах след спорт. Видяхте ме, имах нужда от това да се движа с тези моторчета. Те са доста бързи. И така, добре дошли отново. Преминаваме към десета точка от дневния род, ред. Обща основа за облагане с корпоративен данък и обща консолидирана основа. Ален Ламасур е докладчик и Пол Танк е докладчик. Ще обсъдим проект от докладите. Давам думата веднага <clears throat> на Пол Танк, а след това ще дам думата на Ален. Първи думата има Пол. Ще ви моля за десетина минути. Да, казва Пъл. И двата доклада се занимават с сходни теми. Е, те са свързани интелектуално и политически, както сме убедени двамата с Ламасор. Те са част от общ пакет и трябва да се третират в синхрон. Трябва да вземем решение по тези файлове, по двете досиета, по едно и също време. Общата основа за облагане с корпоративен данък не доведе до очакваните резултати до момента. Затова трябва да имаме разделение на фазите. Това се предлага от комисията, на парламента иска да се въведе общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък по едно и също време с общата основа за облагане с корпоративен данък. Това си е една истинска реформа. Предлага се промяна на системата на облагане на, на данък от облагане на, на източника до облагане на мястото, където се а, създава печалбата. А, това се налага поради глобализацията. Много трудно е да се оточни източника, тъй като той често е неясен поради интелек... Е, правото за интелектуална собственост, поради глобализацията. Така че идеята за, е, за сегашната система е още от началото на индустриалната революция. Трябва ни реформа на системата за облагане с корпоративен данък. Ние предлагаме такава реформа. При, в моята страна, Холандия, а, мога да кажа за нея, че тя става три, транз, транзитна страна за финансови капитали, но също така за интелектуална собственост и, и възнаграждения, свързани с авторските права. Така че това всичкото са проблеми за сегашната система. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е, прилага именно принципа за целевото облагане с корпоративен данък. Мисля, че Европейският парламент трябва да подкрепи реформата, защото по този начин ще имаме една съвременна система за облагане с данък. В същото време обаче имаме и политически проблеми. Ето, например, в моята страна и по принцип малките страни, те играят ролята за подкопаване на данъчната основа, тъй като те се опитват да привлекат потоци, парични потоци, капитални потоци към тях самите. Люксембург и други подобни страни имат повече директни инвестиции от Штатите, а Ирландия повече от Германия. И това, е именно, и това именно се дължи на сегашната структура е, с този фундаментален проблем се занимава именно общата консолидирана основа. Много е важно да се модернизира сегашната данъчна система. Трябва да се преустанови тези порочни практики, които се, се ширят в момента. Имаме нужда от равнопоставеност между малките и големите предприятия. Познати са ми изследвания от много е, страни, в които се казва, че малките и средни предприятия плащат около с една трета повече данъци от големите предприятия. И това не е ефективно, това не е равнопоставеност. Малките предприятия са ощетени, а големите мултинационални предприятия са облагодетелствани. Ето защо аз предлагам на парламента да подкрепи тази реформа. Но тук има един голям пропуск. ОСР се занимава с него. Всъщност, става дума за облагане на, на цифровата економика. ОСР отложи дискусията. Тя създаде работна група и нещата така застинаха. Но не може да чакаме още толкова години, защото знаем, че Google, Facebook, Amazon, те присъстват в европейската економика. Ние всички използваме техните услуги и тъй като те не са част от сегашната данъчна система, те имат възможност да, да избягват плащането на данъци повече от когато и да било. Затова двамата с Ламасор прокарваме идеята за облагане и на цифровите платформи. Предлагаме две фази. Най-напред в доклада за общата основа ние дефинираме цифровото присъствие като понятие и казваме, че цифровите платформи трябва да плащат данъци там, където те действат, т.е. трябва да се плащат операторите, които действат в Германия, например, трябва да плащат данъци в Германия. И освен това, искаме да въведем и една формула за плащане на данъци в доклада на Ламасур. доклада, т.е. формула, която да дава възможност за пропорционално плащане на данъци. нямаме време да чакаме повече. Трябва да обсъди много ясно идеите за това как да се включат цифровите платформи в системата за облагане с данъци. Тук това беше пропуск и той трябва да се попълни в предложението и тогава общата консолидирана основа ще бъде една здрава и модерна система за облагане с корпоративен данък. Тя ще бъде и по-проста. Когато погледна системата в Холандия тя непрекъснато се осложнява, защото всяка година се подобавя по едно ново правило или изключение и никога не, нещата не се опростяват. Така че хубавото е, че е, тази система предлага опростяване. Ако прочетете предложението, ще видите, че то е много ясно, просто и много здраво. Затова ние предлагаме и ниски прагове. Намалихме от 50 милиона на 40 милиона прага, а след това ще го премахнем и съвсем. Защото за момента само големите предприятия имат полза от една по-опростена по система от економиите на мащаба. Така че това е добра система, ако се премахне прага в крайна сметка, защото от тази система ще имат полза всички предприятия, не само големите. Освен това, по-малките предприятия те ще се разширяват, те ще разширяват износа си и тези компании ще имат голямо предимство, ако са включени в тази обща система. И накрая, това, което виждаме, е данъчна конкуренция в момента. Е, страните следват своята политика, без да се съобразяват с последствията за другите държави членки. И ние смятаме, че това трябва да се ограничи. Ето защо предложението в, в моят доклад е данъчна основа от поне 18%. Това са основните моменти в дискусата. с интерес очаквам вашите реакции. двамата с Ламасур. Е, представихме становището си, представихме идеята си в Белгия, Естония и Люксембург. Ще продължим към Хага, Париж, Берлин и София, защото смятаме, че това е разумно предложение. Знаем, че има опасения и ние искаме сериозно да им отговорим. Ето защо ние представяме в столиците предложението. С интерес очакваме вашите предложения, защото смятаме, че те ще допринесат за подобряването на, на, нашето, на нашата идея. Благодаря. А сега по доклада за общата консолидирана основа господин Ламасор. Благодаря, господин председател. Искам да потвърдя, както каза Полтан, че работим рамо до рамо. Има въпроси, по които имаме политически различия и ние ще ги обясним и комисията ще вземе решение. Но ние споделяме основният дух на предложението от Европейската комисия на двете директиви и сме съгласни с това да се добавят две политически цели към тези на комисията. Комисията представи двата текста като нещо като допълнение е, към взетите инициативи, за да се и избегне агресивното данъчно планиране в Европейския съюз. Това е основната цел. Ние добавяме две цели. Първо, да спечелят всички европейски предприятия от една система за данъчно облагане, която да е единна за вътрешния пазар, система, която да е прозрачна, справедлива, и която адаптиране към условията на съвременната економика ще бъде полезна за конкурентоспособността. Другата цел, която предлагаме да се добави, както каза Пол, е да намерим начин да облагаме с данък цифровата економика и предприятията, които днес използват факта, че нямат постоянна регистрация в държава членка, успяват да избегнат облагането на печалбите, които реализират в държавите членки. Тази цел за облагане на цифровите предприятия изглеждаше пред няколко месеца утопична – и сега с удовлетворение виждаме, че това се споделя от много международни фактори от естонското председателство, както ни каза министра на финансите на Естония. Той каза, че в дневния ред на тяхното председателство това ще бъде включено сред приоритетите и също така бе обявено, че на следващия екофин на двете страни ще представят предложения по този аспект данъчно облагане на цифровата економика, т.е. разполагаме с лостове, за да се реализират тези цели. Те не са лесни от политическа гледна точка. Двете директиви са тясно свързани, както каза Пол. Всички субекти, економически и социално-економически, до които се допитахме, са съгласни с това. Не бива да се осложняват нещата, трябва да се осигурят предимства, които очакваме от този дневен ред. Има, споделяме един и същ подход с Полтанг, с изключение на две важни теми. Първо, проблема за Прага. Отправната позиция на групата на социалисти, на групата на ЕНП са различни. Това, на това сме се натъквали преди, дали да бъде 150 или 40 милиона от оборота. Нашата идея е защо, защо въобще да има прак. Тази реформа ще осигури предимства за държавите или пък тази реформа ще бъде едно допълнително осложнение и защо да пречим на многонационалните предприятия. Разбирам, че в предложението на комисията има възможност предприятията да приемат системата, но има предприятия, които могат да си зададат въпроса, които може би не разполагат с необходимите знания и умения или пък се чувстват възпрепятствани. Трябва също така да се замислим и за данъчните администрации. Аз мисля, че трябва да си поставим тези въпроси. Друга тема, по които нашите семейства имат различни позиции, е дали този текст трябва да засяга само основата или пък да предложим минимален, минимална ставка. Има две идеи за минималната ставка. Има политическо становище, т.е. предприятията трябва да плащат минимум хикс процента. И заедно с това има техническа идея, т.е. да има хармонизация, т.е. все едно, че има минимална, да, минимален данък, който се плаща. Какво означава това? Тук това е тема за дебат. Може да е 1%, 1% и е, половина което в крайна сметка да бъде освобождаване от данъци, както ни показват LuxLeaks. Няколко уточнения по основните изменения, които а, предлагам по директивата за обща основа за облагане с корпоративен данък. Предлагам, както казва Пол, предлагам да се предвиди едновременно влизане в сила на двете директиви и при хипотезата, при които няма споразумение между 27-те държави членки, да е, използваме процедурата на засилено сътрудничество сред възраженията, отправени от някои национални парламенти. По какъв начин промяната в данъчната основа дали няма да бъде в ущърп на данъчните постъпления за някои държави членки в сравнение с други. Никой не е в състояние да оцени тези последици. Комисията не може да направи такава оценка. Мисля, че никой не може да го направи. Предлагаме да се направи фонд за компенсиране първата година. Той да бъде подхранван от добавената стойност за някои държави членки по този начин ще се компенсират, така да кажем, пропуснатите ползи или загубите за други държави членки. Комисията може да представи предложение за функционирането на подобни фондове, които да се адаптират към развитието на ставките. Както каза Пол, ако искаме данъчното облагане на печалбите да отчита в по-голяма степен циф... Е, цифровите дейностите, трябва да има консолидиране във формулата за разпределение. Т.е. да се спазват не само трите основни критерия, но да се добави още един четвърти, а именно е, събраните е, данни, събраните лични данни за потребителите на услугите и на онлайн платформите. Аз предлагам една математическа формула, кои... формула, която е, много лесно може да бъде оборена и от математическа и от политическа гледна точка. Аз я представям, защото смятам, че трябва да водим дебат. По този начин, с тази формула смятам, че ще бъдат принудени всички да започнат дебат. И така, половината за събраните данни, половината за е, използваните услуги. Освен това, предлагам Европейската комисия, по-точно Европейския парламент, да направи оценка на режима, като държи сметка за оценките на националните парламенти и след 5 години, след като се отчетат резултатите от първия период на изпълнението, да направи ново предложение за приходите от, за данъчните постъпления и европейския бюджет. Това разбира се е различен дебат. Ние ще размишляваме в економическата комисия, в комисията за бюджета, за собствените ресурси, които да влизат както в европейския бюджет, така, да се, така и за капацитета на еврозоната. Данни имаме ще можем по този начин да захранваме европейския бюджет и ще можем да хармонизираме данъчните основи тук имаме е, предимства. Е, тези е, средства ще могат да бъдат посветени, да се използват за бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря и на Ален Ламасур. Започваме с докладчиците в сянка по 8 минути на всеки. Освен ако двама души не искат да си разделят времето. Е, първият е господин Маркус Фербер. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата докладчици за техните предложения. Аз съм докладчик в Сянка по доклада на Пол Танк от НП. Трябва да се занимаваме е с въпроса за въздействието върху събираемостта на данъците. В противен случай дебатът си остава чисто теоретичен и не съм сигурен, че нещата ще се приемат много добре в държавите членки. Имахме дискусии, които вървят още от 2011 година. Напоследък говорихме с компетентните органи от държавите членки и моето впечатление, че последствията е, от корпоративния данък ще са големи, а именно 40% от събираемостта е, ще бъде повлияна. А именно защо? Защото ще има преразпределение между държавите членки. Е, ще има 5 години преходен период, който ще се покрива от, от специален фонд, а в същото време ще има и разходи за развойната политика и инвестиции в е, иновациите. Всички тези фактори предполагат големи промени – Имаме предложението за прак от 40 милиона, след което премахване на прага, това също ще допренесе за въздействието върху събираемостта на корпоративния данък. Говори се за обща данъчна основа за облагане с корпоративен данък – и това вероятно няма да се приеме от държавите членки, ако, няма, ако не е гарантирана неутралността. Тоест, ако няма достатъчно време за предприемане на съответните промени в а, данъчните ставки. Естествено, има смисъл от една обща европейска система за облагане с корпоративен данък в дългосрочна перспектива. Не може да има във всяка държава членка паралелно две системи за облагане с корпоративен данък. Една европейска и една национална. Това управление не е разумно. Но за момента последствията са много трудно обозрими. Ние говорихме и с комисията. За момента информацията е много оскъдна. Нямаме на европейско равнище надежни данни. За това преди да правим по-нататъчни предложения, по-добре е да мислим за по-дълъг и по-предпазлив преходен период. За разходите и покриването на разходите в областта изследвания и наука. Това е много важно за данъчната област, но за да имаме добри резултати в тази област, трябва да предотвратим всякакви възможни злоупотреби и трябва да има ясна дефиниция какъв, каква е точно дейността на дадено предприятие, до дали то има право да получава покриване на своите разходи, да ги отчислява от данъци, защото инвестира в наука, кога това може да бъде гарантирано или не, т.е. да няма злоупотреби. Това трябва да се гарантира. Трябва да има определена граница за това. Зная, че докладчиците мислят в тази посока. Сега за един за една свободна ставка за инвестиции в иновации и изследване, това е нещо, което трябва да приветстваме. Според мен трябва и да няма разлика и ограничаване за собствения капитал в трети страни. Имаме нужда от един процикличен елемент. Но по този въпрос предстоят допълнителни дискусии. Не би трябвало да има ограничени осложнения за собствения капитал – не би трябвало да има предпочитания на чуждия капитал за финансиране на дейностите пред собствения капитал. Сега цифровизацията и цифровия компонент. Това е нещо много важно за нас, т.е. дигиталното цифровото седалище и консолидационния процес – ние видяхме, че корпоративното право, право и данъчното корпоративно облагане не отразяват цифровото развитие. Затова е хубаво да помислим как да интегрираме този проблем в нашето законодателство. Предлага се да има прак от 5 милиона евро за цифровите седалища. Предлагат се и критерии, свързани с оборота на цифровите платформи. Но тези критерии са доста противоречиви за момента. Ако комисията тук си послужи с делегиран а, правен акт, не знае дали това ще е разумно. Предлага се и една европейска обща данъчна корпоративна ставка. Зная происхода на тази дискусия но не съм сигурен, че ще постигнем успех при държавите членки. Когато говорим за данъчно облагане, трябва да сме много внимателни, защото държавите членки имат компетентност по отношение на данъчните си дела. Зная, че тук трябва да сме предпазливи. Благодаря обаче за многото идеи на колегите и с интерес очаквам бъдещите преговори. Thank you very much. Хухбае. Благодаря, Хухбае. Благодаря, господин председател. Първо да започна с е, с изказването си като докладчик в Сянка. Е, после ще изчета и изказването на госпожа Перван Береш, която не може в момента да бъде сред нас. Както знаете, колеги, че от няколко седмици данъчната администрация а, обяви, че 21 милиарда през а, миналата година са заминали към данъчните а, убежище, повече от половината от БВП на Белгия. Е, така че това е едно огромно национално богатство. Белгийските предприятия, както знаете, имат примерно много малко търговски взаимоотношения с Музак, Монако или Кайманските острови. Тоест, единствената цел е да се избягват данъци, а не да се върши търговия. Тоест трябва да се преразгледа цялата данъчна система на облагане, защото европейските държави губят огромни суми, които могат да бъдат използвани в проекти в интерес на гражданите, инфраструктурата, пътища, болници, училища и така нататък. И тук се присъединявам към е, господин Ломасур че тези средства може да се използват и за финансиране на проекти за инвестиции на Европейския съюз или програмата Хоризонт 2020. Тоест, налага се промяна и то много бърза. Е, комисията и парламента от известно време се занимават с е, тази тема. Мисля, че още през 2011 излязохме с идеята за разглеждане на корпоративната данъчна основа. Като целта е да се установи една проста формула. Отново бе поставен този въпрос на дневен ред от комисията и можем само да се радваме на това. Благодарим и на господин Ламасур, който реализира така толкова позитивен проект много е според нас удачно да се подсилите някои части от текста, специално за цифровите е, фирмите, които работят в цифровата област, тъй като това е една новоразвиваща се економика. Е, също е важно да има и елементи на хармонизиране евентуално е, така е, минимална ставка, която е достатъчно амбициозна, за да не се тръгне към едно сравнение към най-облегчаващ данъчен режим. Благодаря също на колегата Ламасур е, за предложенията за това системата да бъде валидна за всички е, предприятия, а не само да се е, определят някакви прагове. Би трябвало да се търси равнопоставеност между европейски и национални предприятия, като разбира се се отчита и националните данъчни системи, без е, това да засяга възможностите за инвестиции, защото всички политици отляво и отдясно са наясно, че системата не функционира и се надяваме съвместно да успеем да постигнем едно конкретно решение. Двата доклада, които работят за това, са много положителни. А сега ще изчета мнението на госпожа Перваш Берес, координатор от социалистите. Тя поздравява отличната работа на двамата докладчици, която представлява отлична основа за работа. Четири точки отбелязва. Първо, предложението на комисията не е ясно защо е формулирана точно така. Извинете ме. Значи предложенията не трябва да бъдат подкрепени от парламента, защото трябва да бъдат доизчистени, трябва да се определи една обща кошница. После трябва да се очертаят всички фискални предизвикателства от цифровата економика и да се отчете огромен обем на капитали, които не постъпват от данъци от големите а, фирми Google, Apple, Facebook и Amazon. Също така е е, важно да се засегне въпроса за изпълнението. Трябва да не се допусне отново да има пробойни. Четвърто. Минималната ставка и праговите стойности. Е, убеждението на госпожа Берес е, че Европейския съюз ще има репутация – ако реши е, този, единствено ако реши този проблем в интерес на гражданите. Също така, 500 милиона би следвало да е цифрата за е, на предприятие, което да бъде облагано по тази система. Също така трябва да се отчита контекста, в който ще се разгледа това предложение тук, но и в съвета. Защото в съвета правителствата не са постигнали единодушие по предложените мерки, но реалността ни показва какви са последиците от това им неразбирателство. Затова ние трябва да сме наясно, че абсолютно не е допустимо да се получи отново ем, неуспех в тези опити. А също трябва да се отчита и ефекта на Брексит. Госпожа Берес поздравлява двамата докладчици и благодари за работата им, обещава пълна подкрепа за постигане на единодушие. Сандър Лунс. Благодаря. Следващият колега, господин Лонес. Аз Идвам от един регион, който е много конкурентно способен, но е малък. Сега става дума за данъчно облагане и когато говорим по тази тема, винаги има скрити проблеми. защото са много различни режимите на страните членки. Комисията се опита да постигне някаква хармонизация още от 2011. Имаше предложение за корпоративно данъчно облагане, но то се сблъска с пълно нежелание за промяна в съвета. Аз разбирам, че има предимства в това да има консолидирана корпоративна данъчна основа. И е, реално се счита, че компаниите няма какво да мислят за данъците си, да ги плащат, пък държавата ще решава къде да отиват тези пари. Но тук се появяват проблемите, защото е необходимо да има някаква разбивка. Да е ясно е, как, как точно ще се налагат тези данъци. Малки конкурентоспособни страни реално ще бъдат е, губещи а нереформиращите се страни всъщност ще бъдат възнаградени за неактивността си. Активните страни ще бъдат а, а, наказани, защото по-голяма част от а, техните доходи ще отиват в а, данъци. Тук а, се възприема един двуетапен подход за а, корпоративната данъчна основа и за консолидираната данъчна основа. Искам да коментирам няколко момента, които пораждат проблеми според мен. За мен основното е анализа на въздействието. Господин Ламасур го каза. Никой не може да оцени въздействието, нито дори комисията. Не е възможно просто да се оцени това въздействие, което обаче буди сериозни е, опасения. А, въздействието върху економиката като цяло може би ще е положително, но няма анализ за въздействието върху отделните страни членки. Сега, говори се за въздействие от порядъка на 40%. Ние не можем да си представим такава огромна цифра, ако няма по конкретно направени изследвания на въздействието. Не можем и да бъдем сигурни, че това ще е така. После. Положението на малките страни членки. Мнозина експерти и проучвания от консултантски фирми показват, които са направени върху различни видове компании, показват, че въздействието за малките страни ще е отрицателно, защото те инвестират, примерно, в данъчни стимули, за да привлекат големи фирми. не може винаги да се каже, че тези инвестиции са протекционизъм. Много полезни са понякога подобни мерки и малките страни ще са първите, които ще загубят. Те ще губят стимулите си да водят добра економическа политика. Примерно Малта. Малта има много интересна система за данъчно облагане, много е ниско то в корпоративната област и е напълно смислено, защото кой за Бога ще иска да ходи да върши бизнес в периферията на Европейския съюз? И ако искаме една такава страна да има конкурентно способност, трябва да й бъде възможно да прави тези неща. Ирландия също би могло за нея да се приложат подобни съображения. Тоест, проблемите с разпределянето на тежестта на облагането не са изчезнали от 2011, откакто започна предложението. Заключението си остава същото. Малките страни ще загубят. Ще бъдат губещи. Затова и те настояват да се действа по-предпазливо. -пред Та, а, тук се говори за своего рода панацея, но има и други е, съображения, които не се е, излагат. А сега тук господин Ламасур говори за собствените средства на Европейския съюз. Ако така погледнем откъде тръгна предложението, ще открием още повече проблеми. То е, всъщност е, е символично за дебата, който трябва да се води в по-широки е, мащаби. Какво искаме? Европейски съюз, който е базиран на хармонизация, която работи за големите страни членки, или искаме Европейски съюз, където всички могат да осъществяват напредък. И единствения начин да го постигнем е да дадем на страните членки е, възможността да осъществяват е, справедлива, лоялна конкуренция а не да се конкурират с данъчните си режими. Е, лоялната конкуренция всъщност е в, основната на, в основата на Европейския съюз и би било много жалко да не е, поставиме акцент е, именно на нея при едно толкова важно предложение. Thank you, Chair. Well, <clears throat> on CCTB. Благодаря. По а, общата корпоративна данъчна основа. Благодаря на докладчика. Той правилно подчертава, че това е една от липсващите е, тухлички в е, стената е, с е, борбата с неплащане на данъци. Консолидирането е основен елемент от тази инициатива. Трябва да се запушат и пропуските които в законовата система, които дават възможност на големите корпорации да се възползват и да не плащат. А, също така, според мен, трябва да се уеднакви датата за изпълнение на двете директиви. По отношение на цифровата економика, приветствам желанието на докладчикът да се обхване и тази материя. Би следвало да се е, включи и е, така да се отчете факта, че е, реално присъствие в дадена страна не е необходимо, когато става дума за е, циф, дейност в е, дигиталната област. Като се има предвид, е, че страните членки са, се съпротивляват, е, би следвало да обмислим начините по които да прокараме нашите предложения. Не знам дали има смисъл да се въвежда прак. И ние направихме изслушване в този смисъл, защото в противен случай ще се получат две различни данъчни системи за малки и за големи предприятия. После изваждането на разходите за научно-развойна дейност трябва да направим така, че големите компании да не се възползват от това изключение. Докладчикът обаче решава да смени е, праговата стоеност от 50% на 35%. Питам се защо. Също за правилото за ограничаване, там бяха сменени цифрите. Може ли да ни поясните какви са ви съображенията? Благодаря. Очаквам да чуя разясненията. Благодаря. Маткарта има думата. Благодаря. А, извинявайте. Госпожа Виринг. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на господин Ламасур за проекто доклада му. Той е балансиран и е добра основа за сътрудничество. Приветствам факта, че се обръща особено внимание на предимствата за МСП. В края на краищата те ще се възползват най-много от новата система. Те нямат лукса да могат да работя с 28 различни данъчни системи. Нямат и средства да търсят най-изгодната данъчна стратегия. Нашата цел е да им осигурим равнопоставено с едни и същи възможности, както за големите предприятия. С други думи, това е възможност да се сложи крайна система, в която МСП плащат повече данъци от големите фирми. Освен това, приветствам факта, че те имат възможността да изберат новата система а, и бих ги насърчила да направят това. За големите корпорации обща основа за облага с корпоративен данък ще има предимство. Вярно е, че ще е нужно време за адаптация, но съм убедена, че след като премине този период, ще реализират економик, от административните разходи. Най-сетне имаме предложение, чиято цел е да насърчи инвестициите и научно-развойната дейност. Ето защо приветствам и двете. Приветствам а, е, е, и идеята за двете отчисления. Искам да подчертая следното. Съгласна съм с докладчика, че трябва да избегнем всичко това, което да е в ущърп на данъчните постъпления с държавите членки. Предлага се компенсаторен фонд. Приветствам идеята, но бих искала да чуя малко повече за това как ще се реализира идеята на практика. А, също така очаквам да чуя и други предложения. Освен това, ние трябва да бъдем много внимателни, когато предлагаме формулата трябва да отчетем новите сектори. Заедно с това, според мен, ние трябва да правим промени само възоснова на солидни данни и във взаимодействие с Европейската комисия. Тези промени трябва да решат проблемите, без да създават нови вратички. Най-сетне много е важно да се подчертае, че и двете системи трябва да влязат в сила едновременно, за да може системата да функционира добре и да постигне заложените цели. В заключение, обща основа за облаган с корпоративен данък е въпрос на конкуренция. Ние трябва да а, запазим конкуренцията между държавите членки, но те трябва да се конкурират въз основа на данъчни ставки и инфраструктура. Това ще засили конкуренцията вътрешния пазар и конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло. Thank you. And now, uh, Matt Carthy. Мат Карти има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за работата им по проекто доклада. Ще говоря и за двата доклада и ще представя своите становище. Ще изразя и становището на свои колеги. Най-напред формата за разпределение. Най-напред аз съм за данъчен суверенитет за националните парламенти, но също така съм за глобална данъчна справедливост и справедливост. Аз съм против прехвърлянето на правомощия за взимане на решения а, към комисията, тъй като економиките са различни, но приветствам сътрудничество между държавите, членки и институциите. Така че аз не Предлагам комисията да има правомощи за определяне на ставки. Държавите членки трябва да прехвърлят част от правомощията си а, срещу обещанието, че новата система ще попречи на а, големите предприятия да избягва данъци. Това не е сигурно. Системата трябва да бъде глобална. А, въвеждането на системата на европейско ниво може да доведе до това някои държави членки да, да търсят изгода само за себе си. Предложението се прилага само към фирми с постоянна регистрация в Европейския съюз и предложените мерки за извън Европейския съюз са, ограничени. Има един вариант да се разшири разпоредбата, за да обхване всички приходи реализирани в чужбина. of the EU. Um, the rapporteur has partially addressed this issue in the CCTB report, but it could go further to apply to all entities under common ownership and control. In relation to Що се отнася а, до глобалните консолидирани отчети на фирмите, е много важно отчетността да бъде последователно. Е, в противен е, случай ще се търсят е, по-привлекателни места. Следващия месец ние ще публикуваме проучване за въздействието върху данъчните постъпления за държавите членки. Докладът все още се подготвя, но трябва да кажем, че различията в данъчната основа ще доведат до намаляване на консолидацията. Въздействието върху постъпленията ще бъде незабавно и всички печалби ще бъдат незначителни. Що се отнася до формулата, канадската система следва да се анализира. Много е трудно да се оценят активите, особено финансовия сектор. Също така съм загрижен за мерките, свързани с връзката между пакета за борба с избягване на данъци и основата за облагане с корпоративни данъци. Най-сетне коментар за методите, използвани за изчисляване на общата основа. Политиците трябва да предприемат незабавни действия и да използват по-разбираемите данни, разработени от ЕИСР, доклади по страни. Предприемането на сериозни стъпки без такъв анализ ще бъде безотговорно. Ние ще въведем няколко изменения и ще работим с докладчиците. Благодаря, господин председател. sent the written intervention of Eva Jolie for the record. Сега писменото изявление на Ева Жули. Мога да го прочета, ако желаете. Марко Вали има думата. Благодаря, господин председател. Оценявам извършената работа от двамата докладчици защото то съответства на извършеното в комисията такса. Ще видим какво ще стане, когато се гласуват разпоредбите. По, това, по този тип предложение често има сближаване и след това се случва нещо, което е трудно обяснимо за общественото мнение, както е, докладите по е, страни и предложението на парламента под що се отнася за текста, можем да го споделим. Ние не споделяме обаче подхода по две стъпки, защото смятаме, че е много важно да има обща основа, която е да е консолидирана така че трябва да се върви към цялостно предложение и се надявам а, а, и държавите членки в а, съвета да свършат своята работа. Що се отнася до доклада на Пол, аз смятам, че намаляването на прага е справедливо, 7, милиона е прекомерно. Можем да говорим по точната цифра, но трябва да се ръководим от здравия разум. Не бива да допускаме съревнование надолу между държавите членки. Трябва да има разумно определение на процента за разпределение. Няколко критични думи за отчисляването на разходите за нужно развойна дейност. Това е нова система за данъчно облегчаване. Мисля, че е добре да се избегне такава система а, за стимули по предложението на двамата за консолидираната основа и европейския бюджет много е важно а, това да доведе до намаляване на националната вноска по този начин и предложението от този тип ще бъде по-лесно прието в държавите членки. Но това са само някои от въпросите, които ще обсъдим на заседанията. Барбара Капел има думата. Госпожа Капел отсъства. Мога ли да се изкажа от вместо нея, господин председател. Заповядайте. И така най-напред да поздравя господин Танк и господин Ламасур за качеството на доклада по тема, която е изключително сложна. Тема, по която държавите членки, комисията работят от години след скандала Люкслик. Залозите са сериозни, защото в Франция по-конкретно десетки милиони, десетки милиарди от данъчни постъпления се губят всяка година. Това не е приемливо. Сега коментар и въпрос към господин Масур. Вие отговорихте на нашият нашият въпрос за френската конституция и разпоредбата за равенство пред данъчните закони. Е, така че два данъчни режима в една и съща страна е въпрос, който не може да не се повдигне по-нататък. В Франция кредитите, данъчните кредити за научни изследвания могат да се свържат а, е, с, данъчните облегчени. Смятате ли, че има такава а, е, опасност? Ето това са а, е, моите въпроси към вас. Благодаря и аз. Сега започваме с колегите, които изявиха желание да се изкажат. Господина Тондо. Благодаря. Най-напред е, искам да кажа, че е, представената инициатива е много важна и извършените усилия от господин Танкела Масур са много важни. Тук бяха повдигнати редица възражения по същество към инициативата. Нашата а, сега, някои държави членки трябва да могат да адаптират данъчните си ставки, за да бъдат конкурентоспособни. Тук възниква и въпроса за данъчния суверенитет. Мисля, че колегите, които се изказаха в защита на данъчния суверенитет или конкуренция в държавите членки, пренебрегват факта, че ние сме част от единен пазар. Не става въпрос а, а, само за това да накараме държа... големите предприятия да си плащат. За, за да се избегнат а, данъчните постановления и прехвърлянето на печалби, има нужда от конкретни действия. Ето защо, първо според мен, с този доклад парламентът може да представи само мнение. Мисля, че по-скоро трябва да подсилим директивата, а не да разводним предложните от комисията мерки. Да не забравяме, че съвета трябва да гласува с консенсус. Нашето становище трябва да бъде много ясно и категорично. И искам да изразя своето удовлетворение от това, че много от измененията са много важни, тъй, тъй като са свързани с намаляване на прага, е, предложението електронната търговия да бъде включена в обхвата на директивите и също така идеята част от данъчната основа да се превърне в част от собствените ресурси за бюджета на Европейския съюз. И накрая две, два въпроса, господин председател. Най-напред – спадането на данъчните постъпления, който се предвижда след въвеждането на консолидираната основа за облагане с корпоративен данък. Аз мисля, че комисията направи оценка на въздействието ако погледнем действията предприяти във всички държави членки, се оказва, че имаме а, една широкопфатна система, която ще повлияе върху данъчните постъпления. Харесвам идеята за компенсационен фонд. Втори въпрос е свързан с системата за консолидация. Аз може би ще внеса изменение. Господин Ламасур не отрази необходимостта от е, юрисдикцията. Е, има проблеми с доверието между държавите членки и затова чрез изменение трябва да имаме по-обективна основа, за да определим коя държава членка ще решава спор, който възниква между две държави членки по отношение на консолидираната основа. Европейския парламент, според мен, трябва да излезе с ясна позиция в контекста на един много важен дебат, ако искаме да има данъчна справедливост. Благодаря, Бернт Люк има думата. Благодаря. Ще говоря на немски. Една такава голяма реформа, която се предполага в тези два доклада, естествено има много положителни, но и много отрицателни аргументи. Те всички трябва да се вземат предвид. Чухме много от тях в изказванията до сега. В ЕКР също няма единство. Аз Смятам обаче, че инициативата е положителна. Споделям това, което каза господин Сандалонес, но искам да кажа, че наистина общата основа и общата консолидирана основа са много обвързани трябва обаче да бъдат приложени последователно. Имаме два големи проблеми, които трябва да се решат в Европейския съюз, а именно най-напред данъчната основа. Данъчната основа не бива да бъде зависима от седалищата на фирмите. В някои държави членки има политика за привличане на предприятията там, т.е. те да създават седалища там, където юристи, данъчната юрисдикция е по-благосклонна. На следващо място има тенденция за големите предприятия да намаляват своята данъчна тежест. А, това са двата проблема. Ако решим тези проблеми, ще имаме повече данъчни постъпления в Европейския съюз. И тогава би могло да се компенсират по-малките страни за това, че са загубили част от данъчната си постъпления от това, че много компании са променили седалището си. Смятам, че има големи шансове тук, но има и системни проблеми, които трябва да се решат. Ако това предложение обаче се обвърже с елементи, които по принцип са по-различни от съществото на предложението, например данъчните ставки, то тогава смятам, че за ЕКР ще се прес, прескочи една червена линия. Една минимална данъчна ставка е нещо, което не бива да се дискутира в този контекст. Защото ако имаме данъчната основа, ако я дефинираме така, че по смисъла на общата основа за облагане, данъчната основа отговаря на седалището, където се извършва дейността, то тогава а, ще накърним националните компетенции, суверенността. Минимална данъчна ставка не би трябвало този въпрос да се обсъжда тук. Освен това, общата основа за облагане с корпоративен данък, тя да се използва за собствените ресурси. Мисля, че това също е нещо, нещо друго, един друг дебат е това. Ако мислим за положителни реформи в областта на данъчната основа, не би трябвало до тогава да привнасяме други съдържания, които могат да ограничат подкрепата за тази важна, за това важно предложение. Според мен, това са две червени линии, които от моя гледна точка не бива да се прекрачват, а именно минималната данъчна ставка и собствените ресурси на Европейския съюз. И накрая, би било по-разумно според мен да се отделят тези две предложения едно от друго, така както предлага комисията. Да се започне с общата основа за облагане, след което на втора фаза да се въведе консолидирането, защото ще, по този начин ще може да проведем по-добре прегледа на въздействието. Ние не знаем какви ще са последствията за момента. Така че, когато може да имаме ясните дефиниции още в началото на общата основа за облагване с корпоративен данък, то това би било само продуктивно за по-нататъчните ни начинания. Благодаря. Thank you very much. Now I see Sven. Uh, you can read the... Uh, uh, Благодаря. Свен, имате думата да изчетете позицията на групата си. Да. Редът ми дойде по-бързо. Е, Ева Жули не може да присъства и аз ще изчета това, което тя ми предаде. По принцип ние приветстваме предложението за общата основа. Комисията представя консолидирането по същото време, както и общата основа. Приветстваме проекто докладите на Пол Танки Ламасур. Ясно е, че тези предложения трябва да се третират в парламента. Ние се отнасяме положително към предложенията. В предложението на комисията не е ясно дали двата, двете досиета ще бъдат преговаряни на две различни фази или като пакет. Тази нова система би трябвало да е задължителна за големите компании. Това е нещо, за което се застъпваше парламент още от 2012 година. Големите предприятия трябва да се съобразяват с една обща система. Е, една доброволна система би осложнила нещата, би създала 28 различни системи. И няма по този начин да може да се заместят 28-те различни системи с една. Предложението е амбициозно защото системата се предлага да стане задължителна за всички видове бизнес. Ние подкрепяме идеята на докладчиците, според която част от приходите да се използват за собствени ресурси на Европейския съюз. Това съответства на становището на групата за високо равнище за собствени ресурси. Но начинът по който трябва да стане това, трябва да се уточни по- по-ясно. Като зелени ние искаме да имаме обвързваща дефиниция на седалище, на постоянно седалище. Приветстваме дефинициите за критерии на които трябва да отговорят мултинационалните компании, когато извършват дейност в дадена страна. Не бива да се дематериализират цифровите дейности. Едни дефиниции тук би предотвратило случай като случая на Google, който не плаща данъци във Франция, тъй като твърди, че няма седалище там. Сега към доклада на Пол Танк. Приветстваме дефиницията за поверителността и а, нискоданъчните юрисдикции. Смятаме, че трябва да има критерии, които са заложени в изменение едно. Формулировката обаче не би трябва да наказва развиващи се страни, които нямат възможност за автоматичен обмен на информация. Освен това, смятаме, че общата консолидирана основа трябва да върви в ръка за ръка с общата основа за облагане с корпоративен данък. Докладчикът от социалистите и демократите помоли комисията за законодателно предложение, което да върви в посока на една минимална данъчна ставка от 18%. Нашата посока е положителна и смятаме, че по нея трябва да има допълнително обсъждане. Това е първа степка за борбата срещу укриването на данъците. Общата консолидирана основа трябва да се комбинира с минимална данъчна ставка, така може борбата срещу укриването на данъци ще е ефективна. По отношение на доклада Ламасур, Ние бихме искали да има годишна оценка на въздействието на общата консолидирана основа. Парламента трябва да бъде информиран непрекъснато за напредъка по отношение на общата консолидирана основа. Докладите трябва да се отправят не само към комисията, но и към парламента. Ние разбираме, че реформата може да бъде прията по-лесно, когато имаме система за компенсиране на загубите от данъчни постъпления от малките страни, но не смятаме, че това е разумно. В случай, че реформата не бъде одобрена, докладчикът препоръчва задълбочено сътрудничество. Това би било единственият начин да се борави с съвета. Освен това, бихме предложили и законодателно предложение от страна на комисията по смисъла на член 160 тогава ще имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Това би било едно по-елегантно решение да се заобиколи едно нежелано сътрудничество на европейско равнище. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на комисията. Благодаря. Ние приветстваме положителните коментари от докладчиците и докладчиците в сянка. Ясно е, че отношението е положително. Има толкова много аспекта, които бяха засегнати, аз ще реагирам на някой от тях. Например, цифровизацията на економиката и въпросът за облагането на цифровите услуги. Това наистина е важно за дискусията. Занимаваме се с този въпрос, също така се занимаваме и с предложенията на естонското председателство и представено на Екофин в Талин, а именно – нуждата от задълбочен анализ на дефицитите в сектора. Ясно е, че чрез двете предложения само частично ще се разрешат проблемите, защото трябва да имаме цялостен световен подход – а не само европейски подход, тъй като има и трети страни, които участват в трансакциите. Това от една страна, от друга страна не искаме да наказваме предприятията с по-високо облагане или двойно облагане – става дума за компаниите, които работят както в Европейския съюз, така и в трети страни. Сега. Ние знаем, че националните парламенти са много загрижени от широки обхват мерки, приветстваме прага 750 милиона като праг, предложен от комисията, е праг, който трябва да бъде анализиран в парламента, това ни е ясно, но също така разбираме, че държавите членки също трябва да се изкажат до каква степен те са готови да приемат предложенията на парламента. Сега за фонда за компенсации и данъчните постъпления по тези въпроси ще ви дам е, ще ви помоля да дадем думата на моя колега. Да, ако обичате накратко. Здравейте! Агнешка Конечка се казвам. Искам да внеса едно уточнение. Комисията предполага провеждането на оценка на въздействието. Тя ще публикува всички данни прозрачно. Това се отнася за всички резултати от, и от до сега проведените изследвания. Виждаме, че по принцип отношението към двете предложения е положително. Нямаме технически данни за държавите членки и до момента не може да оценим какво ще е въздействието. Затова бихме били благодарни, ако държавите членки ни предоставят по-надежна техническа информация. Тогава ще може да дадем повече възможности за анализ на въздействието. Докладчиците имат думата. Euh, Благодаря. Благодаря на всички изказали се и докладчиците в сянка и останалите. Общия така проект има доста големи разлики в групите, естествено, но като че ли общата идея е да обединим двете директиви, е, това се споделя от колегите, трябва да се възползваме от възможността да намерим начин да облагаме данъчно и цифровата индустрия. Това се споделя с голям консенсус от колегите. Необходимо е да можем да отчитаме тази дигитална дейност при консолидирането. Ще подадем изменения в такъв смисъл настоявам на факта, че така, тук имаше известни опасения, но няма причини априорно системата, която да се предлага да бъде в ущърп на някои страни за сметка на други, особено става дума за малките. Госпожа Жули и други изказващи се са по-скоро за. А после дългосрочно, а, сега аз лично така смятам, но естествено имаме политически различия. Малките страни, които искат да използват а, данъчна схема за облагане на печалбите, да, по, за да могат да се възползват от този режим, а тези, които не искат, могат да наложат режим, който не отговаря на реалната економическа дейност. Но е, би следвало да, налож... да сложиме край на този тип е, данъчно поведение. Мнозина коментираха, че се интересуват от идеята да има единна система за всички предприятия, но с дълга, дълъг период на постепенно вкарване в действие на тази система. Можем да говорим по този въпрос. Отбелязвам си и много интересните идеи за това, че трябва да мислиме за юридическите измерения и да няма 27 тълкувания пред 27 различни национални съдилища. Тоест да се търси е, начин за налагане на един тълкуване на законовете текстове. Примерно в Франция има специален е, режим на данъчни кредити. Според е, е, комисията, декларацията, която се подава, френската система не тръгва от кошницата, а от доходите. Но така като европеец мога да отбележа, че е напълно нормално да има страни, които е, е, така потенциално могат да е, обърнат духа на директивата. За това, за това би следвало да внимаваме как тя се интерпретира, за да не се създаде неравнопоставеност. Благодаря. По-танък. Um, Благодаря. Приветствам дискусията. Много е конструктивна. Виждам възможности да излезе Европейския парламент с ясно становище. Бяха повдигнати някои основни момента. Нека да коментирам някои от тях production. One is, of course, uh, the, allowances for um, the AGI and R&D. А, примерно изключенията за инвестиции и е, научно-развойна дейност. Тук е, трябва да се свържат тези изключения с е, активите. После патентната котия, да, има предимство, но материята трябва да бъде разработена много внимателно, за да бъдем реалистични. А ако искаме е, позицията на Европейския съюз да бъде приета, тя трябва да бъде реалистична. После, данъчните приходи. Всяка страна се страхува, че ще се намалят данъчните приходи и щом те изказват такива притеснения, ние би следвало да разгледаме и този въпрос. После преходния период комисията дава възможност да се направи разграничение между 2C до 3C, но трябва да решим дали пък да няма така проверка на сухо, така да се каже, на системата преди да бъде въведена. Маркос Фебер, ако мога да коментирам. Фонд за компенсации, който да подпомогне този преход, е добра идея. Защото така ще могат да се облегчат някои неочаквани последици. После. Граничните стойности за мен са преход. Сега искаме да въведем система не само за най-големите компании, а, да я приложиме тази проста и устойчива система към повече предприятия. Затова сега смаляваме праговите стойности и смятаме да го правим постъпково. Единното данъчно облагане според мен в Европа в момента има уникална възможност да се създаде стандарт за корпоративно облагане в света. Сега Трамп и Америка тръгват в обратната посока, затова за нас е, е уникална възможността да наложим модела да модернизираме системата на корпоративното данъчно облагане и да отстраним възможностите за изместване на данъци, за неплащане и така нататък. Добре е също да помислим как да се справим и с въпроса за а, третите страни извън Европейския съюз. Това също трябва да се обсъди. Не става дума само за взаимоотношения, а с, с страни извън Европейския съюз, но и за взаимоотношенията вътре в Европейския съюз, както правилно се каза тук, не следва да има 27 тълкования на един и същи юридически текст. Председателят, благодаря. Срока за измененията 25 септември за общата консолидирана основа, за общата основа за облагане с корпоративен данък е октомври, разглеждането на измененията на 6 ноември, през декември ще гласуваме в ЕКОН и е, ще влезе текста в е, пленарна зала, ако е възможно, януари 2018. Благодаря ви всички. Много наситен и важен бе дебата за тази толкова важен законодателен текст за данъчно облагане. Сега прекъсваме за 10 минути.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 гласуваме по две теми. Едната е абсолютно задължително да гласуваме сега а, за бюджета, а пък а, за втория вод все още, доколкото разбирам, някои въпроси продължават да бъдат обсъждани. В последнията минута е подадено устно изменение. Тоест, може би докладчикът ще предложи да гласуваме следващия понеделник. Ако се съгласат колегите, ще го направим. Уважаеми колеги, бюджетната процедура винаги е проблематична и е, в такъв смисъл, че трябва да се спазват сроковете, трябва да се изчака сесията на съвета и след лятото трябва да гласуваме винаги в първата седмица, защото след това нещата отиват в комисията по бюджетен контрол и сроковете стават много кратки. Всички комисии гласуват тази седмица. Вчера организирах среща с докладчиците в Сянка, обсъдихме измененията и вчера Имахме много добро настроение и успяхме да постигнем компромиси. Сега разбирам, че една политическа група има проблеми, въпреки всичко. И за това предлагам да не гласуваме по резолюцията, да гласуваме само по бюджетните редове. В противен противен случай няма да може да спазим срока, който е утре. Затова нека гласуваме резолюцията следващата седмица, а сега ще гласуваме бюджетните редове само. Thank you. Independently uh, by the reconstruction. Благодаря, че uh, пояснихте, доколкото е, така разбирам, технически е, докладчикът иска отлагане и ако не възразите, ще гласуваме само по бюджета. И започваме с гласуването. Нека първо да пробваме системата. Опитайте се съседната. Започваме с гласуването и ще преброим. Моля, гласувайте. Uh, okay, the vote is closed. Край на гласуване. И добавяме един от е, НП и от... А само един от е, НП. Е, другите си намериха работещо устройство. Добре. Изменение ЕКОН 6614. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение икон е 6601 и 6625 за, против, въздържали се, приема се. Икон 6612 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 6613 за, против, въздържали се, отхвърля се. Икон 6627 за, против, въздържали се, подхвърля се. 6617 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6602, 6611, 6626 за, против, въздържали се, приема се. 6606 там е има устно изменение, предложено от зелените, да се е, преместят 100 000 евро да бъдат сложени в резерва. И ако се приеме, ще падне основния текст. И има печатна грешка, превод извън микро... Е, коментар извън микрофон. За, против, въздържали се, приема се. 66-19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-28 за, против, въздържали се, приема се. 66-05 за, против, проверяваме. 66-05, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 66-16 за, против, въздържали се. Отхвърля се 66-20 за, против, въздържали се. Отхвърля се 66-08 за, против, въздържали се. Приема се 66 0066076623 за, против, въздържали се, приема се. 6624 за, против, въздържали се, приема се. 660409 за, против, въздържали се, приема се. 6603, 6621 за, против, въздържали се, приема се. 6610 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 41 за, плюс още 42, 0, 5 против, 7 въздържали се. Поздравления за докладчика. Okay. Now we... С което преминаваме към следващата точка в дневния ред. Which is uh, preventive restructuring превентивно, рамка за превентивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишиване на ефективността на процедурите за преструктуриране на състоятелност Докладчик Енрике Келве Шамбон. Разглеждаме проекто становището. Има думата докладчикът. Where is the rapporteur? I don't see him. Maybe we have been too shocked too quick and... Май много бързо приключихме с гласуването. Okay, a short suspension, rapporteur is coming. Идва докладчик е прекъсвана за малко. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Uh, rapporteur arrived. Uh, it was... Докладчикът пристигна. Не негова вина, защото а, доста подранихме. Аз вече представих точката в дневния ред. Благодаря, господин председател. Сега вече няма да използвам езика на Данте, а на Сервантес. Уважаеми колеги, приятели, много се радвам, че мога да споделя с вас отговорността за изменение на текст, който според мен е много важен за бъдещето на економиката и на единния пазар и също така и гарантиране на единността на пазара. Предложението за директива е още една стъпка напред в доразвиването на вътрешния пазар. Премахване на пречките пред свободното движение на капитали, свобода на установяване. Разбира се, е, има легитимни различия между в националното законодателство по отношение на превентивното преструктуриране и несъстоятелността. Всъщност ние обръщаме внимание на правната несигурност, която е най-големия враг на всеки пазар. Сега, тук имаме възможността да създадем правна сигурност. Комисията изхожда от група принципи, Разбира се, детайлите ще трябва да бъдат разработени на национално ниво, възоснов на принципа за субсидиарност, но разбира се, като прилагаме здравия разум. Имаме нужда от по-добро изпълнение на механизмите и принципите, за които има признание, че са от ключово значение в Европейския съюз. хората, че често се говори Говори се за една идея, която аз бих нарекал и интелигентна децентрализация. Имаме нужда от общностна рамка, за да имаме ефективно преструктуриране и предоставянето на втори шанс както и ефективни национални и трансгранични процедури. Тази законодателна инициатива се спира на три области. Пре, рамка за превентивно преструктуриране, втори шанс за бизнеса и на трето място мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и упрощаване на задължения. Предвиждат се а, средства за подпомагане на МСП. Много е трудно да си представим Airbus да се натъкне на проблем с кредиторите, но те, тези трудности не са, не, са по типични сред малките предприятия, в които работят до 50 души. Има нужда от упростяване на продължителните и скъпи процедури. В страни като Испания, например, фрагментацията на единния пазар се създадаха пречки за предприемачите – също така, прекъсване на изпълнението ще даде възможност за предоставяне на втори шанс. Също така възниква въпроса и е, за предоставяне на период от 3 години е, в рамките на втория шанс. Аз съм съгласен с предложението на комисията. Моята а, критика е свързана с това, че комисията пред, подхожда твърде предпазливо, например по отношение на системата за ранно предупреждение. Данъчните органи би трябвало да имат възможности за отправяне на ранно предупреждение. трябва да се формализират конкретните условия, в които длъжникът да обоснове необходимостта от прекъсване на изпълнението. Ние трябва да предприемем мерки, за да намалим броя на закриващите се предприятия в Европа този брой е твърде висок. Искаме държавите членки да дадат е, на бизнес е, втори шанс, като се осигури подкрепа на фирмите за възстановят е, своя капацитет. Също така искаме държавите членки да разполагат с критерии, възоснова на които да определят дали има недобросъвестност. За съжаление, на, в, на много места се полага усилия не да се спаси фирмата, а тя да се ликвидира. Държавите членки трябва да се погрижат да се създаде списък от синдици, чиято основна, основен приоритет да не е, е ликвидацията. Е, изложил съм е, някои идеи. Бих искал да чуя какво мислят и колегите. Знам, че има много въпросителни свързани с прекомерната задлъжнялост. Когато обсъждаме този въпрос, не бива да включваме домовете на хората и колите. Подходът към физическите лица не може да е същият както, като подхода към фирмите. Аз мисля, че трябва да има конкретен е, вид предложение за този вид задлъжнявост. Друг е, въпрос е свързан е, с, с публичния сектор. Когато се решава съдбата на фирми, държавните органи трябва да се ръководят от обществения интерес. Министерството на економиката, например, е, председателят прекъсва. Също така трябва е, да е, обсъдим и проблема с натрупването на дългове. Благодаря от името на ЕНП. Благодаря на докладчика за представеното становище. Аз мисля, че несъстоятелността е свързана с много силно социално клеймо и трябва да се да обсъдим възможностите за предоставяне на втори шанс. За да могат тези предприемачи да започнат нов бизнес. Искаме предприемачите да са сигурни, че ще имат втори шанс и за това трябва да видим по какъв начин могат да се преструктурират фирми, които са изправени пред трудности. Ако преструктурирането бъде извършено на по-ранен етап, те ще могат да оцелеят. Докладчикът говори за правната сигурност и мисля, че направеното направените предложения съответстват на предложението от комисията, а именно да осигурим допълнителна помощ, за да осигурим на предприемачите втори шанс. По текста и предложените изменения има няколко въпроса, на които искам да се спра. Искам да се спра на МСП и независимите предприятия. Трябва да намерим нужния баланс между малките и средни предприятия и ролята на властите. Също така трябва да е необходимо ролята на специалистите по несъстоятелност да получи подобаващо внимание. И също така да се осигури достъп на фирмите до консултации от страна на подобни експерти. Подкрепям докладчикът, който говори за система за ранно предупреждение, в предложението на Европейската комисия нещата не са прецизирани. И в комисията по заетост ние ще обсъдим тези въпроси и смятаме, че е необходимо те да се обсъдят на ранен етап. Също така трябва да се окаже защита на служителите и на доставчиците. Благодаря, Андрея Коцолино. Най-напред да благодаря на колегата за свършната работа. Оценявам амбицията на някои изменения за повече хармонизация на европейско ниво, а именно по-конкретно режима за предприятията. Ще внесе... Предвидени са изменения за специалисти в областта на несъстоятелността. Всяка държава членка следва да разработи съответни структури за надзор. Друг елемент, който е много важен, е свързан с кредитите. Необходимо е да се предвидят мерки, например за превентивно преструктуриране и втори шанс за предприятията, за да управляват по-добре кредитите. Също така има нужда от европейска стратегия за разработване на вторични кредитни пазари, е, които е, да се използват е, при несъстоятелност. Ще поставя акцент върху два аспекта. Тези мерки трябва да се адаптират към спецификата на европейските малки и средни предприятия. Това е необходимо, за да се намалят разходите и административните тежести за тези предприятия, особено за МСП. Имаме нужда от процедури, за да се гарантира пряка и косвена последователност, за да се поддържа дейността на предприятието, да се запази стоиността, всичко, за да се осигури защита на работниците и на кредиторите. По-нататък по процедурата за несъстоятелност в контекста на кризата, някои се опитват да се опитват да злоупотребяват с възможностите в законите. Ние трябва да предотвратим злоупотребите. Необходимо е да има баланс на силите, дисциплината, за, дисциплината и при преструктурирането на предприятието. Като цяло смятам, че ние вършим а, добра. Ние успяхме да свършим добра работа. Благодаря ви. Сандърво, си има думата. Благодаря на господин председател, благодаря на докладчика, няма да повтарям. Ние подкрепяме много от а, казаното от докладчите в сянка. Ще бъда кратък и ще се спра на детайлите по три въпроса. Първо, има различни режими за преструктуриране и несъстоятелност. Това влияе върху фирмите, които работят на трансгранична основа в Европа и за това ние подкрепяме идеята за а, това да се обърне повече внимание на въпроса, но нека да не това да не бъде в ущърп на страните, които са изградили добре функциониращи режими и да не бъдат а, те санкционирани по, заради отсъствието на подобни режими в други страни. Но аз а, мисля, че докладчикът и комисията са разбрали това и предлагат система за гъвкавост, където тя е необходима и оправдана. Второ, Искам да повторя а, казаното от докладчика да не се разширява обхвата а, и да не включваме лошите кредити и задължеността на потребителите. Тези въпроси са важни, но, не, но това не трябва да става в а, рамките на това становище и едно предложение по член 29 и за данните, които трябва да събират държавите членки за процедури по несъстоятелност, е хубаво да оценим кои данни са най-полезни, кои данни най- са най-достъпни и най- данните, които най-трудно се събират, за да не се създава повече бюрокрация за държавите членки. Това е предложение. Ще спра до тук и пожелавам на докладчика успех. Палома Лопес Вермехо от Обединената левица. Благодаря. Благодаря на докладчика за неговата работа. Е, ясно е, че трябва да подобрим процедурите по несъстоятелност. По това се споразумяхме във всички политически групи. Явно предложението на комисията е добро. То ще опрости процедурите по преструктуриране и ще поощри създаването и запазването на работни места и производството. Трябва да подобрим обаче някои аспекти. Най-напред, нека връзката между дружествата майки и дъщерните фирми си остане – Така кредиторите ще се чувстват по-сигурни. Трябва да са защитени работниците. Свен Гигот. В нашата политическа група не сме работили много по това предложение, затова това, което ще кажа е само е, предварително становище. Е, предложението на комисията е част от предложението за Съюза на капиталовите пазари. Чрез това предложение ще стане по-трудна оценката на рискови, рисковете. Едно, едни по-добри процедури по несъстоятелност ще са ще имат превентивно въздействие по, необслужване, по отношение на необслужваните дългове. Има някои важни аспекти на предложението, които са, например, следните критерии за хармонизиране, критерии които да оточнява дали един длъжник е действал предубедено или не. Централизирането на важната информация е важно и освен това наблюдението и преструктурирането трябва да вървят ръка за ръка с събирането на данни за пренасочване на бизнесите и работните места като част от преструктурирането. Предложението и становището на докладчика съдържат интересни аспекти, но има области, които трябва да се уточнят. Най-вече става дума за правната несигурност. Например, длъжниците имат достъп до инструменти за ранно предупреждение, но не е ясно какви са тези инструменти и как те ще работят. Освен това, важно е да се обсъдят въпросите, свързани с правата на работниците. Трябва да се разгледат ситуациите, когато става дума за гласуването на работниците при преструктурирането на дадено предприятие. Очакваме по-нататъчното сътрудничество с докладчика, защото смятаме, че особено когато става дума за несъстоятелност, Имаме нужда за по-хармонизирани правила в Европейския съюз. Това е важно за Съюза на капиталовите пазари и за Банковия съюз. Благодаря. А сега докладчикът има думата. Господин Шаман. Gracias, señor presidente. Voy благодаря. Ще бъда кратък. Съгласен съм по принцип с всичко, което чух. Коментарите бяха конструктивни, не виждам противоречия. Колегите се спряха на нуждата от оточняване на някои от аспектите. Там говори за малките и средни предприятия, за самонаетите лица. Това е така. Тяхната ситуация трябва да се вземе предвид, да се уточни. Освен това, компетентните органи, тяхната роля, тя също е важна. Ролята на работниците при процедурите по несъстоятелност. Това каза господин Киголд. Аз съм и член на групата по заетост. И там също говорим за последиците за заетостта при процедурите по несъстоятелност. Трябва да има съответствие между двата текста. Там също говорим за правата на работниците при процедурите по несъстоятелност. Имаше и коментари за разходите, за втория шанс. Сега ролята на банките, те са в по-силна позиция, навсякъде това е така. Но ако привлечем за участие банковия сектор, публичния сектор и други заинтересовани страни, това би било много плодотворно за даване на втори шанс на длъжниците. Съгласен съм с господин Лопес Бермехо. Трябва да работим за, по трансграничните въпроси, включително и а, разумното, умното счетоводство трябва да има критерии. Въпросът е, че при една лоша система и най-добрите критерии няма да са полезни. Колегите от, колегите от зелените, те искат повече уточнения, това разбрах. Трябва да продължим с анализ на ситуацията. Трябва да навлезем повече в подробности. точно върху тези моменти работи, работи и с другите колеги от политическите групи. Нямам какво да кажа повече няма какво да дам като отпор на мненията, които чух, така че отворен съм към вашите предложения. Графикът. Крайният срок е 14 септември. 16 октомври обсъждане на измененията, гласуване на 6 ноември в комисията. Графика на Юри гласуване в комисията през януари 2018. Юри, споменавам Юри, защото Юри е водещата комисия. Благодаря ви. И така, приключваме с тази точка, преминаваме към следващата, последна точка. Това е план за действие относно финансовите услуги на дребно. Обсъждане на измененията. Докладчикът е Лудвигсън. Имате думата. Tack så Благодаря. Ще започна с благодарности за всички получени изменения. Много добре обмислени са повечето предложения и ще допринесат за по-добър окончателен текст. Сега ги отглеждам, така че да ги отразя максимално добре в компромисите. Комисията сега трябва да си свърши своето, т.е. да приключи работата по изграждане на Съюза на капиталовите пазари. Трябва да се задълбочи и пазара за финансови услуги. Е, планът за действие за финансовите услуги е важна стъпка, надребно е важна стъпка в това отношение. Много е важно да има повече иновации, повече конкуренция, по-голям е, кръг е, финансови продукти. Те ще доведат и до по-низки цени за потребителите и до по-високо качество – в Европа днес са необходими и повече работни места, и повече растеж, за да се справим с популизма, за да дадем вяра на младите в бъдещето. Когато се задоволят основните нужди на гражданите, трябва да остане економическо пространство, да се използват финансовите услуги за създаване на по-добро бъдеще – Планът на действие на комисията отразява ред предложения на парламента, включени в наши доклади и в Зелената книга за финансовите услуги. Но ми се струва, че липсват все още някои неща, именно всеобхватен правен подход за повече прозрачност, за повишаване на новаторството, е, примерно за намаляване на таксите за финансови услуги за пенсионни планове. Също така трябва да се справим и с злоупотребите на финансовите пазари. В момента банките могат да канцелират е, кредитни карти, ако гражданите отидат в друга страна. Би трябвало да има ясни европейски права, които да дават възможност на националните власти да вземат мерки срещу банките. Европейските граждани трябва да могат да видят, че Европейския съюз работи за премахването на пречки пред тяхното движение. Трябва да направим същото, което направихме с таксите за Роминг. Би трябвало да има отделен режим за финансови услуги, да има правна рамка за частни е, клиенти и за най-често използваните финансови услуги. Тук трябва да се позовем на директивата за достъп до е, банковите сметки и също така рамката за пенсионните продукти. Подчертавам колко е важно да се увеличи прозрачността за клиентите, особено когато става дума за прехвърляне и на цени в различни валути, защото клиентите трябва да са наясно коя е най-изгодната валута, в която да платят, когато използват такива услуги. Също теглянето на пари от автомат в друга страна. Геоограниченията също са основен проблем при използване на финансовите услуги. Комисията трябва да преразгледа законодателството, което е специфично свързано с финансовия сектор, за да, не се, за да може да се сложи край на геоблокирането. Този прием в момента е използван много често за избягване на конкуренция на между... в международен план и за запазване на доминиращо положение. Комисията търси да улесни потребителите да търсят трансгранични заеми. Това е добре, но ако искаме да се справим с проблема на прекомерната задъл... трябва да има и мерки за предоставяне на повече информация – домакинствата не е добре да могат да задлъжняват безкрайно. Е, също трябва да се мисли как е, работещите да увеличат е, обема на спестяванията си. Ако ще направим трансгранични кредити, трябва да има и промени в директивата за ипотеките и потребителските кредити. Още много мога да говоря по темата. Ще ви изпратя скоро текста на компромисните изменения и с това ще приключа. Очаквам се да очаквам една много ползотворна работа с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Докладчика в Сянка от НП е Аленка Дек. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да припомня три основни момента за нашата група НП. Първо, приветстваме прагматичния подход на докладчикът и на комисията в предложения план за действие. Там бе направена и зелена книга и публична консултация – Второ, за нас е абсурдно да се започне с преразглеждане на законодателство, което току-що бе прието и се прилага в момента в страните е, членки става дума за ипотечните кредити и е, още една директива. Освен това, трябва да се гарантира е, лоялна конкуренция между нови видове услуги и по-традиционни такива. Нашата група е за това да има изменение за пригаждане на сектора цифрова среда. Трябва да дадем възможност да се използва максимално е, е, капацитета на тези технологии, като разбира се има съответните гаранции. Тук се говори за увеличаване на финансовите възможности за вземане на кредит на, границите, но, на гражданите, но трябва да имаме предвид, че тук ще се сблъскаме с проблема на свръхзадължеността. Затова трябва да бъдем и много предпазливи не може да се стандартизират продуктите, те са направени и специфични за всяка отделна страна и за това трябва да се реши дали има смисъл и дали е удачно да се стандартизират някои продукти за трансгранично предлагане. После е, се предлага от АЛДЕ е, да се очертаят е, е, бариерите пред финансови услуги на единия пазар и това да се направи в съвсем е, непосредствен план до феврари 2008. Аз не смятам, че това е възможно. В края на кращата имаше публична консултация и ако става дума за пречки като разлики в е, финансовите, социални, данъчни режими, е, нашата комисия към момента не разполага с инструменти, които могат да ни позволят да се намесваме в е, тези области и да търсиме премахване на бариерите. Това са моите е, коментари, господин председател, и аз, както всички, очаквам работата с колегите и началото на преговорите. Това е първото, което моят екип може да каже по този доклад. Благодаря. Ашли Фокс е каре. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на колегата къде са техните изказвания. Ние сме подали ред изменения за това да се създаде среда, която да е благоприятна за иновативни решения за повишаване на финансовата култура и администриране на услугите на дребно. Ние е, сме против е, да се създава европейски портал за сравнение, защото той ще подвежда. Освен това, съществуващите портали си вършат достатъчно добре работата подаваме изменения с цел да се използват с съществуващи инструменти, като примерно единно гише, за а, разпространяване на финансови услуги на дребно. Европейския съд има решение и затова ние по тази тема, затова я подаваме предложение да се разшири обхвата на, на директивата за застраховките. Ние няма да подкрепим а, предложенията за разширяване обаче на обхвата на директивите за а, ипотеките и още една директива бе цитирана. Ако а, това бъде направено, комисията трябва да направи оценка на въздействието. Ние ще оценим предложенията, направени от колегите за, по отношение е, на това да се създава европейска смет спестовна сметка. Не сме за това да се създава 28-и режим за финансовите услуги. Благодарни сме за работата с докладчика и очакваме една ползотворна работа и в бъдеще. Софин Фелд Залде. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчикът и на колегите за подадените толкова интересни изменения. Аз лично съм леко обезпокоена, защото независимо от всички предложения, както обърна внимание и господин Кадек, е, нашия екип работи по темата от доста време, може би почти две години. А междувременно и технологията и пазарите се развиват толкова, толкова бързо, че ние просто сме изключително бавни. И е, в отговор на бележката на господин Кадек, мисля, че комисията прави много интересни и полезни предложения, но не засяга същината на проблема. И това, е, което за мен е твърде е, досадно е, че е, винаги се въртим около въпроса за субсидиарността, къде са правомощията на Европейския съюз, на страните членки, но не говорим за това какво искаме да постигнем. И аз лично много се безпокоя, когато виждам къде върват инвестициите. Те отиват в Китай и в Штатите. Да, добре, и в Европейския съюз е, идват инвестиции, но неописуемо сме изостанали спрямо Китай и Штатите. Сега предполага се ние да сме един от най-интересните пазари в света, но има си причини защо инвеститорите да се ориентират другаде. И вместо да продължаваме с този дебат, който звучи сякаш, че току-що влизаме в 20 век, е, ние ще изгубим. Крайно време е да се справим с тази вечна дилема, има ли субсидиарност, къде е тя. Нека да се опитаме да а, станем така център на финансови технологии, как можем да бъдем водещ играч на световните пазари, как можем да се конкурираме сега ние може би е, ще искаме да си останем девствени, но тогава китайците ще започнат да продават такива финансови услуги на нашите граждани и как точно ще им защитим интересите, тогава се питам. Затова трябва да бъдем много по-силни. Нека да отговоря на господин Кадек. Да, комисията предлага да се премахнат пречки, но не в ключовите области, за фискалните е, компоненти, регулаторните пречки и така нататък. Това е основният проблем. И ако страните членки не искат да го видят, няма нужда да се занимаваме изобщо с тази тематика, защото тук, тук си говорим за глупости, формулировки, технически стандарти, прозрачност и т.н. Но това не е същината. Е, реалният проблем е, смеем ли, амбициозна ли сме достатъчно да постигнем истински вътрешен единен пазар. Не става дума за технология и не е проблема в технологиите – тук не е противопоставането на вътрешния пазар срещу други. Аз лично въпроса е имаме ли амбиции? И аз лично се надявам, че имаме. Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. От доста време действително работиме по тази тематика. Много съм благодарна на докладчикът за неговата работа, но моята позиция по същество не се е променила. Аз съм против, защото целият дебат за финансовите услуги е, на древно в парламента – е, е някакси воден от европейските институции и ние се водиме от е, идеята, че финансовият сектор ще бъде диктуван от е, клиента, а не от тези, които предлагат услугите. Мисля, че е, все още плащаме е, въздействието на финансовата криза. Все още не сме преодоляли последиците. И е, когато говорим за тази тематика, трябва да проявяваме не само е, ентусиазъм, но и реализъм. Европейските институции трябва да могат да оценят е, мерките, които се предлагат, е, също така да отчитаме и отговорността на финансовите институции. В е, плана за действие обаче нищо тако... тези неща са напълно разделени. И излиза, че гражданите трябва да са специалисти в функционирането на финансовите пазари. Нашата отговорност е много голяма. Много финансови иновации се появиха в последните години. Голяма част от тях имаха драстични отрицателни последици върху европейската економика. Е, други се отразиха върху спестяванията на милиони европейски граждани. Но дебатите, които сега провеждаме за финансовата система, ни показват, че ние реално нищо не сме се получили от всичко, което се случи. преодоляхме кризата с лошите кредити, по отношение на текста съм настроена много критично. Подавам изменения за засилване на закрилата на потребителите и ще продължа да наблюдавам този момент. много бавно се движим, а нямаме никакво време за губене. Господин Ортесон, за зелените. Аз говоря от името на нашия докладчик в Сянка. Няколко конкретни теми. Добър е плана, добра стъпка за подобряване на пазара на финансовите услуги на дребно. Е, има потенциал тези услуги, те са полезни и е, докладчикът и колегите считат, че текста трябва да бъде е, ориентиран към постигане на максимално високи стандарти. Трябва да бъдем по-амбициозни за да има полза за потребителите, да има доверие, да има равнопоставеност, да има и е, достатъчно качествена информация, на която да се, базират, е, да се базира и избора на клиента ни. Трябва да се разгледа и въпроса с комисионните и таксите. Е, също е, и е, факта, че неоправдана голяма част от спестяванията отиват в джобовете на финансови посредници. Проблема с асиметрите също трябва да бъде обсъден. Ние подаваме изменение, например 22 за това е, комисията да погледне малко по-надалече, не да обира само плодовете, които са в непосредствен достъп. Ние също подкрепяме устойчиви и отговорни инвестиции, задължения за докладване и правителствени стандарти за, на базата на качествена информация която да подкрепи е, целите за добро управление и социална е, справедливост. Е, тук трябва да изведем като приоритет възможността потребителя да направи информиран избор. Също така искам да спомена Очевидно има консенсус, че е, тези услуги трябва да бъдат подчинени на интересите на потребителите. Подкрепяме идеята за равнопоставеност на съществуващи доставчици и ново появяващи се фигури на пазара е, и за неутралитет. Бихме били много доволни, ако окончателния е, текст включи и изменение 157 за определен вид финансови услуги. И е, също имаме мнение по въпроса за новите спестовни сметки. Приветстваме плана на действие на комисията като цяло, но ги насърчаваме да бъдат и по-амбициозни. Благодаря. Не виждам господин Капел. Не виждам и други заявки за изказване. Господин Лудвиксън, можете да приключите. Благодаря. Мисля, че би трябвало да сме в състояние да разработим добър доклад. Аз ще няма да положа уси... няма да а, пожаля усилия за постигането на компромис. Онова, което правим сега с финансовите услуги на Дребно, ще положи основите за бъдещето. Техниката се развива с бързи темпове и ние трябва да не бива да изоставаме. Няма нищо лошо в засилването на конкуренцията. Тя води до повече и по-ефтини стоки и тя е изгодна за гражданите, но трябва да бъдем а, амбициозни. А, трябва да обмислим как точно ще процедираме. Основното ни съображение трябва да бъдат интересите на гражданите за да се насърчава производството на повече и по-добри стоки, които са изгодни за хората. Трябва да използваме възможностите, които ни предоставят отворените граници на Европа. Ще положи усилия за разумни компромиси. Разбира се, не мога да подкрепя всички идеи, които бъдат представени, но ще се постарая а, да се постигне добър компромис в интерес на европейските граждани. Благодаря председателят. Гласуването в ЕКОН ще бъде на 9 октомври. Гласуването в пленарна зала. Първата сесия през ноември. Благодаря на всички ви. Следващото заседание ще се проведе следващия понеделник от 3 до 6 обяд. Благодаря, закривам заседанието.